ако сте всички тук на лице с карти в ръка, ще бъде, ще бъде по-лесно преброяването. A pero ¿quién, quién tendría que ayudar? Питам, има ли някой, който да не си е донесъл картата за гласуване? Да, двама, трима. Защо така, колеги? Дали може малко дисциплината да я уважим? Започваме, значи, с пръв опит за електронно гласуване. Тези, които се обадиха, че не са си донесли картите, ще гласуват с дигане на ръка и ще ги преброяваме и тях. Така поне нещо ще свършим. Ще изгласуваме с карти или без карти, но ще се опитаме. Тази, тази зала е с кръгово разположение на масите, така че е трудно да се знае кой от дясното пространство, кой от лявото. Госпожата от среща е от Народната партия, госпожа Андрес Баре е от социалистите. Като си донесете картите или като ви ги донесат вашите асистенти, обадете се, ако обичате. Започваме, значи. Започваме гласуване. Както знаете, гласуването е ориентировачно. А, всъщност, поздравления, поздравления. Днес е 1 декември и влиза в действие Лисабонския договор. От днес нататък ние ще сме парламентарна комисия с правомощия за съвместно взимане на решение с съвета. Така че, за това гласуване, както бях почнал да ви казвам, е с ориентировачен характер, за да знаят нашите докладчици какви генерални насоки да следват при преговорите с съвета. Както знаете, в е, групата преговарящи освен докладчиците, ще бъдат представени и докладчиците в сянка. Няма да ги изброявам. Вие знаете по-добре, дори от мен, кои са докладчиците сянка на трите доклада. Така че, преминаваме директно към начало на гласуването. На първо място е доклада на председателката, т.е на моя милост. Освен измененията, представени от докладчицата, има три изменения и от е, колегата Феррейра. Докладчицата е за изменение, момент да се сетя точно кое беше. Трето изменение. Изменение 11 съм против него и последното изменение също съм не го приемам. Не защото не смятам за уместно да се спомене регламента за рибно стопанство, просто смятам, че е излишно, тъй като така или иначе влиза в действие на 1 декември. След тези пояснения минаваме към гласуване. Изменение номер едно. Начало на гласуването. Колегите без карти, кой е за?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 казах, че започваме с гласуване на измененията, на изменение номер едно, всъщност е нещото, което гласуваме в момента от доклада на госпожа Фрага, т.е. моя доклад. След това казах, че е начало на гласуването. След това попитах, който няма карта да ми каже какво гласува, разбрахте ли ме? Да, имам, имам, имам. Не ми се карайте, имам карта. Намерих се. Край на гласуването. Абе, е... 12, 12 votantes. 12, 13 гласували, 13 за, никой против. Приема се. Второ изменение. Начало на гласуването. A ver, eh, 15 votantes y 15 votos a... 15 гласували, 15 за. Приема се изменението. No son 15, que vota este señor también. A ver, enmienda número... Десето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Десето изменение. Начало на гласуването. Не знам, значи, какво става в момента. Аз вървя по списък. Не знам вашия списък какъв е. Не мога хич да разбера за какво става дума тук и кой какъв проблем точно има. Десето изменение, гласуваме по него. Край на гласуването. 16 eh, eh, гласували, 12 за, 2 против, няма въздържали се. Приема се. Преминаваме към гласуване на изменение номер 3. Начало. Край на гласуването. 16 гласували, 15 за, няма против, няма въздържали се. Приема се четвърто изменение. Край на гласуването. 16 гласували, 16 за. Минаваме към 11-то изменение на господин Феррейна. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 гласували, 17 против, така че отпада изменението. Изменение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 гласували, 7 за, 4 въздържали се. Приема се. Минаваме към 6 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 гласували, 14 за, 3 против. Приема се сега. Седмо изменение. Начало на гласуването. Се Край на гласуването. 17 гласували, 17 за. Приема се. Изменение номер 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 гласували, 16 за, 1 въздържал се. Приема се изменение номер 8. Минаваме към гласуване на изменение номер 12 на господин Феррейра. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 гласували, 17 извинете, 5 за, 12 против, отхвърля се. Изменение номер 9. Край на гласуването. 17. Гласували 17 за. Приема се. Изменение номер 9. Сега минаваме към гласуване на едно устно изменение, което, както ви казах, е вече във вашите документи и цели да адаптира текстовете към членове 291 и 292 с новата процедура за комитология. Сега гласуваме по предложението за устно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 гласували, 17 за. Приема се. Приема се това устно изменение. Благодаря ви. Знаем. Все още няма крайно гласуване. Знаем обаче какви насоки да следваме благодарение на този ориентировачен вод. Следващия доклад е доклада на госпожа Билбао за плана за хамсията. Госпожа Билбао има думата. Да, благодаря. Само да ви поясня, че от списъка, който раздадохме вчера, има два, два въпроса, които искам да поясня допълнително, тъй като са преработени. А именно изменение 38 и 40. 38 изменение в списъка за гласуване има отрицателен знак, който всъщност е положителен. Момент, момент, извинете, госпожо Билбао. Тъй като този списък е вече сложен, усложнен в смисъл. Като стигнем до гласуването на тези изменения, дигат ръка и аз ви давам думата, за да обясните в момента. Така с такива обяснения толкова отдалече ще объркаме, няма да им помогнем на хората. Добре, благодаря, казва госпожа Билбао. Чудесно, каза госпожа Фрага. Минаваме тогава към гласуване. Ah, bueno, bueno, pues nada, entonces nada. Eh, comenzamos. La enmienda 23. 23-то изменение на господин Итургай се оттегля, така че преминаваме към изменение номер 2 на докладчицата. Край на гласуването. 18 гласували. 19 всъщност. 12 за. 4 против. 4 има против, 1 въздържал се. Приема се. A continuación abrimos eh, la, la votación. Изменение номер 24 на господин Арсенис. Начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. 18 гласували, 18 за. Приема се. Трето изменение отпада. Изменение номер 25 на господин Арсени. С начало на гласуването. Край на гласуването. 18 гласували, 18 за, приема се 25-то изменение. Минаваме сега към 26-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Сон е... 17 гласували, 17 за. Приема се. Eh, eh, Преминаваме към изменение 29, начало на гласуването. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 29. то изменение начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. Се cierra la votación. Е, Отхвърля се. 40 гласа. Пардон, 14, извинете. Eh, Повтарям, значи отхвърля се с 14 гласа против. Какво искате вие? Какъв е вашия глас? Който не може да гласува с карта, да дигне ръка, ако обича. Прегласуваме 25 ти член. Извинете, и аз се обърквам така. 29-то. Се cierra la votación. Край на гласуването. A 18 votantes. 18 гласували, 14 против, 4 за. Отхвърля се изменението. Минаваме към изменение 28 на господин Арсений с начало на гласуването. Господин Арсенис. Тъй като няма време, искам само да съобщя намерението си да отегля това изменение. Просто нямахме достатъчно време да го направим. Добре, прекрасно. И, и така, изменение 25 се оттегля. Сега гласуваме изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 души са гласували, 7 за, 10 против, следователно се отхвърля. Изменение 5 на докладчика. Моля гласувайте. 11 за. А, приема се. Изменение 31 на господин Итургайс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 гласували, 7 за, 11 против. Отхвърля се. Следващото изменение, изменение 10 на докладчика. Моля, гласувайте. Всички вече май имат карти. Прекрасно. Е, председателката се извинява. Изменение 30 е оттеглено. Значи трябва да гласуваме по изменение 30 на докладчика. Моля, гласувайте. Гласуваме по изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 8 за, 7 против. Приема се изменение 5 е оттеглено, изменение 32 е допълнение. Трябва да гласуваме по него. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. 19 души гласували, 11 за, 8 против. Приема се. Следващото изменение е изменение 6. Искам да дам думата на докладчика. Да, да благодаря. Само да ви кажа, че искам да променя следното. Когато говорим за местни, регионални власти на компетентните държави, просто се замества с компетентните власти. Благодаря. Това е промяната. А, сега гласувайте, моля. Край на гласуването. 18 гласували, 18 за. Изменение 6 се приема. Изменение 31 на господин Итургайс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Дванайсет за, седем против. Приема се. Следователно, изменение 7 пада. Можем да преминем към изменение 34, отново на господин Итургай, с режим на гласуване. Край на гласуването. 20 гласували, 14 за, 6 против. Изменение 34 се приема. Изменение 8 пада да гласуваме по изменение 9 на докладчика. Режим на гласуване. За какво става дума? Тук още научавам, че има един в повече от либералите един от тях трябва да престане да гласува. Излизат повече. Господин Галагер, ако обичате, проверете. Един в повече излиза. Аз съм заместничка. Не, не, не ми се обяснявайте. Няма значение дали сте заместник, дали сте титуляр. Това си е ваш проблем. Аз ви казвам как стоят нещата. Има един либерал в повече и трябва да престане да гласува. Да, да, да, добре, извинете, каза госпожа Билбао. Беше само за да помогна. Минаваме към следващата. Точка продължава председателката. Сега гласуваме изменение 9 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. 7 за 9 против, отхвърля се. Така че трябва да гласуваме по изменение 35 на господин Арсени с режим на гласуване. Край на гласуването. 15 за, 2 против. Приема се. Изменение 10 на докладчика. Сега искам да й дам думата, за да може да обясни компромисното изменение. Да, както и миналия път. Замествам местните регионални държавни власти на компетентните държави членки. Замесвам го с компетентните власти. Хубаво тогава. Продължава председателката. Продължаваме гласуването по изменение номер 10. Режим на гласуване. Край на гласуването. 19 гласували, 19 за. Изменение 10 се приема. И изменение 11 на докладчика е оттеглено. Гласуваме изменение 36 и 30 са еднакви. Гласуваме по двете изменения 36 и 37. Край на гласуването. Приема се 17 за, 3 против. Изменение 38 на господин Итургайс. Моля, гласувайте. Извинявайте, госпожо председател. Да, извинете, искам нещо да поясня. В списъка на гласуване пише отрицателно гласуване. Аз обаче казвам, че е положително. Това е изменението. Хубаво, тогава продължава председателката. Гласувайте за изменение номер 38. Край на гласуването. Изменението пада, защото са 9 за 9 против, т.е. отхвърля се. Изменение 39 на госпожа Андрес Барея. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 6 за 14 против. Изменението се отхвърли. Изменение 12 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. 14 за, 6 против. Приема се. Преминаваме към изменение 13. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 14 за, 6 против. Изменение 14 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. 20 за. Няма против. Приема се. Изменение 40 на господин Итургайс. Режим на гласуване. Да, извинете, само пак да поясня, че бях записала положително, но ще гласувам отрицателно. Ще гласувам против. Това исках да ви обясня. Режим на гласуване по изменение 40. Край на гласуването. 10 за 8 против. Приема се. Изменение 15. Режим на гласуване. Край на гласуването. 20 за, няма против и въздържали се. Изменение 16. Отново на докладчика. Край на гласуването. Отхвърля се 6 гласа за, 13 против. Изменение 16 пада. Изменение 17 гласувайте. Изменение 41 на госпожа Андрес Бареа. Ние гласувахме по 17. Моля да ме извините. Струва ми се, че гласувахме по изменени 17. Председателката се извинява. Гласува се по изменени 17. Режим на гласуване. Край на гласуването. 11 за 8 против. Приема се сега вече изменение 41 на госпожа Андрес Парея. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 5 за 14 против. Изменение 18 на господин Итургай с режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 9 за 12 против. Изменение 19 е отеглено. Гласуваме 11, е, изменение 20. Режим на гласуване. Край на гласуването. 12 за 9 против. Приема се изменение 22 на господин Арсенис. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, няма против. Изменение 1 е оттеглено. Изменение 21 пада, тъй като изменение 22 беше прието. Поздравление! А сега гласуваме, преминаваме към следващия вод за многогодишния план за западния запас на Атлантически съвстрит и за риболов насочен към този запас. Искате ли да поясните? Благодаря, госпожо председател. Трима души ще гласуват за либералите само във връзка с това, което а, се гласува. Това е в общата политика по а, а, риболова се говори за едни и същи дебати, така че ние не смятаме, че това е противоречи на общата политика по а, риболова, но искаме да бъде, а, да има последователност. No, no, la derecha? ¿Cuál es? Ah. Bueno, pues eh, comenzamos la votación. Добре. Добре, започваме да гласуваме. Първо гласуваме изменение 19 на колегата Ферейра. Режим на гласуване, край на гласуването. 20 против, отхвърля се. Изменение 20 на Госпожа Андрес Барея. Гласуването. Край на гласуването. 18 за, 2 против. Изменение 21 на господин Ферейра. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 против 6 за. Сега давам думата на докладчика за устно изменение по член 5. Докладчик има думата. Аз съм на пулта. Госпожо председател, просто само да се премахне позоваването към регламента 2371 от 2002. Добре, Гласуваме. Режим на гласуване. Край на гласуването. 19 за, няма против, приема се. Изменение 22 на господин Билбао. Режим на гласуване. Аз не успях да гласувам, не можах да гласувам. Изменение 22. Госпожа Билбао пояснява. Тук искам да кажа, че това изменение не сменя, не замества втора точка от началния вариант на текста. Гласуваме е, изменение 22. Край на гласуването 15 за, 4 против, доколкото се чу от е, изключения микрофон. Изменение 3 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 за, 2 против. А сега ще дам думата на докладчика за устно изменение номер 2. Докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. Това е едно, е, един заместващ текст за новите членове в съгласие с новия член 43. Ако нямате нищо против, гласуваме по устно изменение 2. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 18 за, няма против. Изменение 5 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 20 за, няма против. Изменение 25 и 24 са идентични. Те са от докладчика и госпожа Билбао. Госпожа Билбао иска думата. Искам да кажа, че трябва да се позовем на новия регламент, а не на предишния 1627. Ако няма възражения, откривам гласуването. Край на гласуването. 20 за, няма против. Приема се. Втората част на изменение 24 режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 10 за 10 против. Изменение 7 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. 18 за, 1 против. Приема се. Изменение 8. Просто се опитвах да гласувам за, но а, системата не работеше и това не променя резултата. Благодаря ви, обаче ще отчетем изменение 8. Гласуваме сега на докладчик. Изменение 8. Режим на гласуване. Край на гласуването Приема се 20 за, няма против. Изменение 9 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 за, 2 против. Изменение 10 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 20 за, няма против. Изменение 27 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. 20 за, няма против, няма въздържали се, приема се. Изменение 12 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с 17 за, 2 против. Изменение 12. Не. Извинява се председателката. Изменение 13 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 за, 11 против. Изменение 29 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. 20 за, няма против, приема се. Изменение 1 на докладчика, режим на гласуване. Край на гласуването, 20 за, няма против, приема се. Да, изменение 14 пада, изменение 15 на господин Ферейра. Режим на гласуване, край на гласуването, 15 за, 5 против. Приема се. Изменение 2 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването 20 за, няма против. Приема се. Изменение 16 е съвместимо с изменение 2. Гласуваме за 16. Край на гласуването. 18 за, 2 против. Приема се. Изменение 17 на госпожа Билбао пада. 18 също пада. Не, извинявам се, гласуваме по 18. Режим на гласуване. Край на гласуването. 19 гласували, 14 за, 5 против. Поздравление на докладчика и сега а, Поздравление за индикативния вод. С това приключваме гласуването. Преминаваме към следвата, следващата точка. Не, извинявайте. Моя грешка. Изменение 7. 17 пада, ако 19 се приема, но 17, 19 не се приема. Мисля, че трябваше да гласуваме и по изменение 17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 Да, и аз исках да, и аз исках да ми поясните. Благодаря за пояснението. Оказва се, че гласуването е правилно. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е и КАТ или СИКТА, Международната конвенция на опазва, за опазване на рибата тон в Атлантическия океан. На 15 ноември се проведе 21-то извънредно заседание на тази международна конвенция в Ресифе, Бразилия. Както знаете, там присъствахме господин Ромева и Руеда и аз. Днес поканихме тук представители на Еврокомисията, за да ги информираме и тях за взетите решения на това годишно заседание. Като начало ще дам думата на депутатите, които участваха в делегацията на Евросъюза, господин Ромева и Руеда и аз – ще му дам думата, значи, на господин Ромева и след това и аз ще се намеся с някои бележки, след като ще дадем думата на комисията. Господин Ромева, вие ли искате да говорите първо или искате комисията първо? Комисията, значи. Запо... Господин Ромева, отстъпва, също така, че комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. С няколко думи ще ви представя резултатите от последното заседание на ИКАД. Както знаете, имахме, комисията имаше възможност да представи на нашата комисия целите и очакванията на Европейския съюз от заседанието на ИКАД. Мисля, че равносметката удовлетворява оценката на резултатите. Най-напред е, е, ще започна с нещо, което е в страни от червения тон, от червената риба тон. Всички говорят за червената риба тон, но има и други неща, които не са по-малко важни. Има две големи групи въпроси, които бяха е, предмет на задълбочен разговор в Бразилия. Първо става въпрос за зачитането на задълженията или на английски compliance или съобразността с действащите разпоредби. Въпрос, който е важен както за Европейския съюз, така и за ИКАТ. Става въпрос за задълбочаване на процеса, започнал миналата година, е, оценен през месец март тази година в Барселона и общо заето можем да кажем, че равносметката е положителна. Що се отнася до зачитането на поетите задължения. В резултат от процес на задълбочен анализ и наблюдение с констатиране на недостатъците, на неизпълнението от страна на някои от договарящите страни е, при съответните последици. И в рамките на ИКАТ е, са приети санкции по предложение на Европейския съюз по смисъла на регламента за контрол, прият от самия Европейски съюз наскоро. На второ място става въпрос за големите запаси. Рибата меч в Атлантическия океан, както в Средиземно море. По този въпрос целта на Съюза е изцяло да се зачете научното становище което не е лесно, защото научният комитет на ИКАТ е, препоръчва намаляване на общия допустим улов. И в тази връзка Европейския съюз трябваше да отстоява интересите на своя флот. Резултатът също е удовлетворителен. Научното становище е напълно зачетено, а доколкото е възможно, интересите на европейските риболовци е, бяха защитени. Що се отнася до атлантическата риба меч, е, този запас е, отдавна е, е проблематичен, но благодарение на дейността на ИКАТ, биомасата може да се каже е възстановена и ИКАТ може да се гордее с тази си ефикасност. Още нещо, за което се говори бе запасът от акула с мерки за опазване на този запас. За съжаление, тук резултатите не са еднозначни. Имахме възможност да настояваме и да прокараме мерки за опазване на лисичата акула, една особен, един особено уязвим вид, но за съжаление, що се отнася до селдовата акула, не можахме да постигнем консенсус за приемането на мерки за опазване на този вид. Като също, що се отнася до морските птици, се оказа невъзможно да прокараме допълнителни мерки за тяхната защита. А сега, що се отнася до червената риба, то най-важната тема на дневен ред на това годишно заседание и мисля, че предвид целите, които си бе поставил Европейския съюз, резултатът може да бъде смятан за положителен. Главната мярка, която бе приета за червения тон, предвижда немалко жертви за европейския риболов, е, жертви, които обаче са необходими, за да се опази запасът. Главната мярка се свежда до сериозно намаляване на ОДО от 22 000 тона на 13 500 в съответствие с е, искането на научния комитет. Вторият елемент е елемент свързан с намаляването на ОДО. Е, що се отнася до риболовния е, сезон за датските сейнери или грибовете, е намален на половина. Втори елемент в тази връзка от съществено значение за Европейския съюз е въпроса за свръхкапацитета на флота, който ловува червен тон. Знаете, Европейския съюз започна с един амбициозен план за намаляване на капацитета си. И на място имахме възможност да постигнем на реципрочни мерки от другите заинтересовани страни. Така че имаме много положителен резултат, един подробен задължителен план за намаляване на капацитета на флота, е, доколкото този свръхкапацитет през годините се оказва решаващ за свръхулова на е, червения тон. По-нататък документирането на улова. От е, няколко години насам и КАТ спазва система за сертификация, за проследяване на улова до, до крайния пункт ИКАТ е, отчете постигнатия опит в това отношение и съответно прие мерки за засилването на контрол. При това, мисля наистина, можем да кажем, е, резултатите са удовлетворяващи, независимо от е, усилията, от жертвите, които трябва да направим. Те, имайте предвид, са необходими, за да бъде зачетено научното становище, да бъде опазен запасът от червен тон и отново можем да кажем и как за пореден път за свидетелства способността си да управлява запасите, които са му подведомствени, така да се каже, и да поема очакваната от него отговорност. Още повече, че тук става въпрос за мерки приети с консенсус, което обещава едно ефикасно прилагане на поетите ангажименти. Благодаря. Eh, señor Romeva, ¿usted quiere añadir algo? Eh, eh, les digo una cosa. Да. Трябва да започнем изслушването в 10 часа, така че ако обичате бързичко. Защото и вие всъщност участвате в а, изслушването. На шега го казвам. Значи колко време имам? Пита господин Румева. Малко, отговаря госпожа Фрага. Хубаво тогава. Пет. Телеграфично предадени идеи. Е, Извинете, господин Румева, не, не се чува английска кабина. Един момент само. Някой като че ли си е забравил включен мобилния телефон и се получава интерференция. Хубаво, чува се. Заповядайте, господин Ромева. В, в пет бързи изречения. Първото нещо е, че след като присъствах на цялото заседание на ИКАТ, не само последната част, а девете дена, всъщност в крайна сметка не съм чак толкова оптимистично настроен, както комисията. Те се намират в деликатно положение, свързано с кредита им на доверие и с ефикасността на работата им. На какво се основава това ми впечатление? На няколко пункта, които се преминават от, от една година към друга. Миналата година бях на заседанието на срещата в Маракеш и нещата всъщност тази година се потвърждават, поне за мен, като впечатление. Каква е ролята на организация като ИКАТ, за да се справи с главното предизвикателство, а именно възстановяване на рибните запаси? Пет пункта съм си набелязал. На първо място изпълнението, така наречения compliance на английски – ако е вярно и всъщност е вярно, че всеки път разполагаме с повече и повече информация и с повече възможност да накараме на нарушителите да се придържат към правилата, това, което аз всъщност долових е, че съществува нещо като взаимно разбирателство за прикриване на недобро поведение от страна на някои от договарящите страни. И това е опасно. Всъщност става дума за споразумение, за спогодба, за негласно съглашение. Там, където не мога аз, ти давам път на теб и обратно. И това е тъжно. Тъжно явление. Комисията не спомена, аз ще го спомена. Дебата дебата, който проведохме във връзка с плаващите мрежи на Марокко. Като че ли има мъглявина, неяснота по въпроса и никой не се опитва да повдигне булото. Има поет ангажимент от страна на Марокко да прекрати употребата и изобщо съществуването на такива плаващи, дънни плаващи мрежи не само в рамките на ИКАТ, а изобщо. Защото Евросъюза го е спонсорирал, подпомогнал е прекратяването на тази практика финансово. И нещата не се случват така, както трябва да се случат. не се спазва поетото задължение. И според мен според мен всички се осланят на съществувалото някога негласно споразумение за евентуално продължаване. Марокко реши да действа по този начин, никой не му се противопостави. Всички знаем, че мълчанието е знак на съгласие и сякаш бе негласно прието това, тази дерогация. И в Маракеш какво направиха? формализираха, официализираха тази дерогация. Тя вече не е негласна, а е явна. Аз продължавам да не съм сигурен и не съм убеден изобщо, че това не е законово поведение, нито законно, нито приемливо. Ангажиментите се поемат за да се спазват и освен това дънните плаващи мрежи вредят на е, риболова не само в тази част на региона и риболова там, а и изобщо. След това, начина на работа на ИКАТ. Комисията също го отбеляза. Времето беше малко. Защо? Времето не стигаше всъщност, не бе добре разпределено. 10, 9 дена бяхме там, 9 дена участвахме в заседания нон-стоп. И в крайна сметка се получаваше това, което ние в Испания наричаме елате утре пак. Не свърших, никога не свършахме работата на време, оставяхме за следващия ден, когато и ние и другите щяхме пак да се заемем непрекъснато важните решения за свързани с акулите се отлагаха и отлагаха безгранично до безкрай акулите и костенурките. И това показва всъщност че проблема е структурен в работата на ИКАТ. По принцип, наистина, червеният тон зае голямо място, бе централната определяща фигура, но не може да се прехвърлят непрекъснато и да се отлагат от година на година проблемите, защото и те се връщат пак на следващия ден. Ето за това искам да ви обърна внимание по този въпрос. На трето място – на трето място не само по въпроса за подредбата на заседанията и резултата на тези заседания, наистина централният, централният проблем бе червеният тон. И той обослови взимането на решения и в други области, свързани с други рибни запаси, на други рибни видове. От гледна точка на тълкованието на взетите решения, всички сме съгласни, че днес сме изправени пред едно абсолютно неясно от научна гледна точка положение на нещата. Никой не знае точно какви са възможностите или по-скоро вероятностите да се възстановят рибните запаси, да се подобри тяхното състояние или да се срине с гръм и трясък. И тук се поставя въпроса за риска, за риска, който сме склонни да поемем на основание на тези вероятности. Ето тук искам да се разгранича от крайния резултат за 8000 тона. Аз не съм убеден, че това е добро решение. Ако е правилно изчислението, предложено ни от научните среди, не само в Ресифе, а и няколко дена преди това в Мадрид, на едно специализирано заседание по този въпрос, свързано с състоянието на запасите от рибен тон, от червен тон, това, тези 8000 тона представляват 80%. Процент, плюс процент минус. Тоест, тоест, много сме далече от ефикасно покриване на тази цел. След това, нещо друго важно, което искам да посоча, защото ще ни се отрази и ще ни се наложи да го спазваме през следващите няколко месеца, а именно, именно наличието на определени обстоятелства – за да може да се включи червения тон в допълнителните протоколи на СИТЕС, на директивата за застрашените видове, с оглед на заседанието предвидено за май месец следващата година в Доха. Ако червения тон се включи към списъка на защитени видове в Доха, това ще бъде прецедент в за първи случай, това ще бъде първия случай на включване на рибен вид в този списък. Нещата са открити, по-открити от всякога всъщност и тези 8000 тона, които бяха одобрени, като че ли застрашават дори в още по-голяма степен. Защото в началото, когато се откроиха мненията в научните среди, ясно стана ясно как стоят нещата днес, към днешна дата. Днес сякаш всичко сочи, че имаме право. Имаме право да настояваме червения тон да се включи в списъка на защитените рибни видове. За мен нещата са ясни. Тези 8000 тона съвсем не са добра новина. И и дебата не бива да се приключва. Трябва да се държи отворен и горещ по възможност. Не знам имам ли още време сякаш имам. Така че продължавам. Има важни подобрения, напредък. Особено съм удовлетворен от този факт всъщност. На първо място това е по-голямата, по-голямото количество информация, системата по точки, аз съм за, защото предоставя по-добър механизъм за контрол. Това първо. Второ, не успях да го кажа преди малко, сега го казвам, а именно задължението за намаляване на капацитета на риболовните мощности. Приветствам го и го поддържам. Трета точка документите за улов по-ясен, по-четивен, по-прозрачен. Аз искам да видя обаче как ще се въведе в практиката. Загубих без да искам някъде из всички документи, които ми дадоха крайния вариант. Спомням си обаче, че имаше предложение за включване в крайните изчисления, в крайните калкулации замразения олов. И така ще успеем да проследим по-добре целият процес от улова до крайния момент на пускане на продажба. Пускане в продажба. Виждаме, че има светлосенки, както винаги всъщност, но поне е задължителен този документ и ни принуждава и нас да си поставим въпроса за мандата на тази организация, доколко е смислен, доколко е смислено изобщо съществуването на конвенцията. Благодаря. Eh, Благодаря и аз искам някои уточнения да направя. Започвам с червения тон. Червеният тон бе единственото възможно решение – и имаше едно единствено всъщност възможно решение и ние го взехме. В риболова така стоят винаги нещата. Няма най-добро, няма най-лошо. Има единствено възможно решение. И смятам, че ние се придърж... успяхме да уважим тази максима вероятностите, вие говорите за вероятности, за възможности, очевидно е, че винаги с такива данни боравим няма точни измерения и след 10 години, както вчера казаха, евентуално може да говорим за ползи. И това е разумно според мен, защото в момента, ако бяхме забранили риболова на червения тон, то тогава щяхме да се натъкнем на много повече случаи на нелегарен, нерегламентиран и безотчетен риболов. Няма да може изцяло да забраним риболова ще останат най-мерските му прояви. И така, единственото реалистично решение на въпроса е свързаното с усилието, усилието, което трябва да направи флотата да излиза на риболовни рейсове един път годишно и да намали с 50% капацитета си, когато първоначалните данни бяха 25%. Усилието, виждате, значи е, титанично. На заседанието в Мадрид казах и днес пак подчертавам, че от а, трите критерия в два са приложими, третият зависи от ОДУ. Но пак повтарям, не смятам, че никой от уточнените критерии не се прилага в момента добре. Япония изрично потвърди, че ще се бори против включването на червения тон в протокола на СИТЕС. Знаем колко е популярен червения тон в Япония, така че в крайна сметка нищо няма да се получи. Ще си остане само на хартия записано, ако успеем изобщо да го включим. Сега, рибата меч. ОДУ в Северния и Южния Атлантик са под под научните препоръки на ИКТРН, на Морския научен институт. Никога не ми стана ясно, не можах изобщо да разбера как стана и кой го прие и го допусна. По въпроса за, за акулите. От година на година стават нещата по-гъвкави, Трудно се взимат решенията, трудно се прилагат наистина, трудно се взимат решения в международни организации, господин Румева. Но миналата година ако не си спом, ако не бъркам, Еврокомисията излезе с предложение за забрана на тази лисича кола и миналата година нещата още не бяха изкристализирали, а тази година изкристализираха и бе забранено неговото риболуване. По въпроса за дъните плаващи мрежи, за европейските държави това бе драма. Драма в няколко издания британско, ирландско и испанско. И освен това поставя проблеми за ловуването с грип или датски сейнер в Средиземно море. Така че съгласна съм. Съгласна съм с всичко, което казвате, че за Марокко бяха предвидени големи финансови суми за подпомагане. В същия случай се получи с едроокия тон в Гана. Там се лови такъв тон от години насам и по политически съображения, на които няма да се спирам, идващи от Америка, нещата се обърнаха обратно. Но от 2011 година на сетне няма да има никакви дерогации по въпроса за дъните плаващи мрежи и точка по въпроса ще има. Въпрос имам към Еврокомисията, свързан с отклонението, 15 отклонение в размерите на рибата меч в Атлантическия океан. Първоначално бе прият, след това отменен, след това частично пак прият този толеранс. Какво ще правите в бъдеще? Как предвиждате да процедирате по въпроса до година пак? Пак ще трябва да го потвърдите или да го отхвърлите допустимото отклонение от 15% имам предвид. Знаете, че от научна гледна точка никога не е зле да имаме такъв мегдан, ако позволите израза. Никога не се знае точно младите постъпващи екземпляри от година на година как ще еволюират. С оглед на встъпването в действие на Лисабон, кажете какво препоръчвате вие, защото имаме повече възможност за реакции. Давам думата. А, извинете, извинете. Андрес Барея има думата преди да дам името, е, думата на комисията. Да, казва госпожа Андрес Барея. Изглежда, че критериите и принципите на работа на ИКАД се поставят тук под съмнение. Аз съм съгласна, че винаги човек може да намери косури. Господин Ромев обаче посочи, че сме подобрили много пунктове. Напредък е постигнат при ограничаването на максималния улов. 10 000 тона, поне е цифрата, която успяхме да, успяхме да намалим в Испания. С други думи, написахме си домашното. Питам сега комисията по специфичния проблем на червения тон посред земноморските крайбрежия, наречен риболова в Делян. Има ли някаква промяна, някакви проучвания? ще се запази ли като вид риболов и като вид традиционен занячийски риболов по нашите брагове? Благодаря, заповядайте комисията. Merci, madame la présidence, et merci au... Е, благодаря, госпожа председател. Благодаря на депутатите за изказванията и въпросите. Накратко бих могъл да отговоря на въпросите, зададени от госпожа председателката, както и да коментирам други изказвания. Най-напред, що се отнася до северната риба меч? Е, за южната е, позицията и ОДУ на Европейския съюз съответстват на препоръките на научния комитет. Сега, трябва да се има предвид, че действащия план за управление, ако внимателно се анализират разпределените квоти, не отговаря изцяло на общия улов, т.е. на ОДО. Що се отнася до северната риба меч, има един парадокс. От една страна, това е успех за ИКАТ, несъмнен. Е, след 10 години управление запасът е възстановен, но в същото време научният комитет препоръчва отново намаление на ОДО. Това е парадоксално и има повод да зададем въпрос на научния комитет. И отговора на научния комитет е такъв, че при оценката на запаса тази година някои хипотези са били преразгледани, а именно, що се отнася до продуктивността на този вид. И това е причина, поради която от една страна можем да се похвалим с успех по опазването, по-скоро по възстановяването на запаса от северната е, риба меч, а от друга страна препоръката на научния комитет леко да се намали ОДО. Е, така и направихме. Както за е, северната, така и за южната риба меч. Вторият въпрос, който бе повдигнат, бе за този толеранс. Е, няма, няма промени при последното заседание на ИКАТ този толеранс все още е предвиден в плана за възстановяване на Атлантическата риба меч е, знаете, този въпрос вече беше разгледан. За една година е, се въведе този толеранс. А що се отнася е, до нормативната уредба в Европейския съюз, съгласно Лисабонския договор, подобна разпоредба вече не може да фигурира в годишния регламент за управлението на запасите, поради което комисията ще трябва да предложи в рамките на регламента за транспониране на мерките по опазване на далеко мигриращите риби и вече в този случай толеранса за рибата меч ще може да бъде уреден. Е, що се отнася до е, така наречения риболов е, с таляни, артизанален, е, за наечийски риболов. Той до сега не е обсъждан. Това е, е вид риболов, е, по отношение на който се смята, че степента на контрол е достатъчно ефикас. Между другото, това е риболов, който е обект на научен интерес, имайки предвид е, устойчивостта на този тип е, риболов. Но отново, нека кажем, по време на годишното заседание на ИКА, това не бе е, отделен предмет на дискусия. Накрая ми се ще да коментирам накратко някои интересни съображения, изказани от господин Ромева. Аз съм напълно съгласен с казаното от него, че не е възможно да се отказваме от намеренията си, да, да, да отлагаме вземането на решение. Определено трябва да настояваме за вземането на своевременни решения за опазването на запасите най-вече от акула. Що се отнася до зачитането на поетите ангажименти, нека кажем, че Европейския съюз изложи на вниманието на целия свят е, проблемите, на които се натъква Европейския съюз, но и поведението на останалите партньори. По отношение на червения тон, Европейския съюз изцяло прилага е, констатациите от последния сезон. И в и Европейския е, е, съюз се позовава на доклада от инспекцията. Резултатът е осезаем. Европейският съюз много е вложил в опазването на червената рибатон, така че ние ще се възползваме от констатациите на доклада, е, за да доказваме, че не ние сме виновни за сегашното положение, посочвайки с пръст други договарящи страни по ИКАД. Що се отнася до научния е, модел, е, позицията на Европейския съюз се основава на най-доброто научно становище и към днешна дата е, то произхожда от научния комитет на ИКАД при което е, препоръката е да се приеме ОДО от 8500 до 000 тона и ние в, в този диапазон ще работим и няма да се подаваме на, на слухове и, и съмнителни е, е, становища. Що се отнася до сеймерите, е, са въпрос за една дерогация по отношение на Марокко. Когато срокът на дерогацията изтече, европейският регламент ще се прилага в своята цялост, няма да има какъвто и да било повод по-нататък за изключение. И по-нататък фондовете, които Европейския съюз осигурява на Марокко, трябва да бъдат освоени колкото се може по-скоро, за да се постигне съответствие с поетите ангажименти от страна на Марокко. Благодаря. Благодаря на комисията. Сега е, разпространили сме записка на секретарията относно резултатите от заседанието на ИКАТ. Ще дам 5 минути сега на господин Ромуева по 13-та точка от дневния ред, понеже в 12.30 точно ще започне изслушването. Имате 5 минути, господин Ромуев. Да, след резултатите от ИКАТ искам да попитам кои изменения бяха включени. Аз Искам да призная, че не мога много точно да, <laughs> да съм сигурен, че това, с което разполагам, е последната версия, не чернова. Затова, ако може комисията да ми каже какви са крайните версии на предложенията, които се правеха, отхвърляха, пак се правеха, пак се отхвърляха. Тоест, аз днес исках, ако може да не говоря аз толкова много, да слушам повече информация от комисията. Благодаря. Господин Кемп, ще отговорите ли? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък по отношение на измененията на действащите текстове в рамките и кат относно улова на червен тон. Тези изменения са по-скоро технически. Става въпрос, както каза колегата, за засилване на някои аспекти на програмата на ИКАТ. Накратко става въпрос за принципа за разделяне на уловите, т.е. трябва да се разделят по държави на флага, независимо от това дали са договарящи страни или трети страни. По-нататък разделяне на улова по години, т.е. действащата уредба е засилена, за да се избегне това объркване. Принципа да е ясен. Е, рибата трябва да е омортвена в същата година, в която е уловена. и е, за някои случаи, е, е, в които не може да се допусне умъртяване на рибата преди началото на сезона за риболов за следващата година, за да не става смесване на отчетните данни между ловни сезони. Друг един елемент в приложението към препоръката е от далеч по-практически характер по отношение осъществяването на програмата. Става въпрос за попълването на формулярите. Програмата на ИКАТ се основава на формуляр, по който се следи улова от момента на качване на траулера до окончателния внос всеки оператор е длъжен да попълва съответната част от документа и вече към препоръката има подробни указания за попълването му, така че всеки оператор да знае точно кога, каква част от формуляра трябва да попълни, а съответно държавата какво да контролира. Не просто е, уточнение от практически характер за преодоляване на някои затруднения е, на операторите. В край на в техен интерес е правилата да са ясни. И ако ми позволите, госпожо председател, накратко ще засегна повдигнатия въпрос от господин Ромоева за замразените продукти. Е, естествено, програмата обхваща всичко и пресните, и замразените продукти след умъртвяването продуктът се остава на борда на траулера и се замразява там на място. Има, има такава практика и в този случай естествено програмата се прилага за замразената част. И следователно документа за улова, който се държи на борда на на кораба обхваща и междувременно замразената риба. Що се отнася до складовете за замразена риба, Накратко, миналата година в Маракеш е, предложихме е, да се създаде регистър на вносителите, в който да се е, водят на отчет такива складове за, и хладилни складове за замразена продукция. За съжаление, ИКАТ не прие е, това предложение. Е, и вече в резултат от проведения в последствие контрол, е, можем да приемем, че положението по отношение на замразената продукция се е подобрило. Все още не сме стигнали до, до регистър, но не сме се отказали и от идеята да настояваме в рамките ИКАТ задълбочено на следващото заседание на ИКАД да се разгледа въпроса за контрола при вноса. Този въпрос определено тук най-вече се визира Япония, когато става въпрос за контрола при вноса. Този въпрос е приоритетен за нас. И в тази връзка въпроса за е, складовете и за складовете на замразена продукция е, също са от значение. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря. Господин Ромева, не искате нищо да допълните. Ако обичате, просто да се разберете с секретарията и да посочите общ календар. Колкото по-конкретен, толкова по-добре. Прекрасно тогава. Приключихме, значи, 13-та точка от дневния ред и минаваме към публичното изслушване. Малко по-рано започваме, 5 минути дори по-рано. Това е публично изслушване във връзка с Зелената книга относно реформата на общата политика в областта на рибарството. Както знаете, изправени сме пред голямо предизвикателство, а именно още една поредна реформа на политиката в областта на рибарството. Днес тук са представени голяма част от представителите, от участниците в сектора. До година ще проведем три големи политически изслушвания по политика на управление, пазари и външно сътрудничество. След това ще получаваме съответните законодателни предложения от Еврокомисията. За момента обаче ще обсъдим Зелената книга. Госпожа Патрао Невес е докладчика от името на Европарламента. Предупреждавам ви, че ще бъда много строга, много стриктна с ам, времевия регламент. Много са участниците, много са гостите, всички искат да бъдат изслушани. Благодаря на всички за това, че приеха и дойдоха на това публично изслушване и давам думата на госпожа Патрао Невес, докладчик от името на Европарламента за 5 минути. Заповядайте, госпожо Патрао. Е, Благодаря, госпожо председател. За мен е чест и също така голяма отговорност да бъда докладчик по този много важен документ, а именно по Зелената книга за реформа в общата политика в областта на рибарството. Това е отговорност по отношение на колегите ми, по отношение на риболовните организации, аз ги приветствам най-сърдечно. Искам да кажа, че работата, която извършва комисията ни а, в тази сфера е много интензивна. Проведе се първото първата обмяна на, на възгледи през октомври, втората беше през ноември. Вчера проведохме първия дебат по проекто доклада, който внесох за първи път в комисията и мога да кажа, че предвид вече извършената работа в тази комисия има много сфери, широки сфери, по които имаме съгласие. Трябва да, дадем предпочитание на три различни приоритета защита и е, съхранение на рибните запаси, критерии за оказване на помощ на риболовците и а, е, економическата ефективност. Е, ние не сме въвели иерархия в тези приоритети. Смятаме, че трябва да има едно балансирано усилие за постигането на тези цели, защото целта е да се постигне устойчиво развитие на риболовния сектор. Това, към което призоваваме, е децентрализиране на управлението, което ще отчете конкретните характеристики на различните сфери на риболова, ще отчете също така и потребностите на ангажираните лица. Трябва да създадем условия за ефективна политика и за поемането на отговорност на всички равнища и за вземането на решения на всички равнища. Няма да можем да постигнем устойчивост и няма да можем да развиваме рибните е, запаси, ако не се поема отговорност на всички равнища. В комисията има широк консенсус по важни сфери за действие. Искаме да се а, инвестира повече в научните изследвания, за да може да се вземат адекватни решения в бъдещата политика по риболова. Запасването и устойчивостта на рибните ресурси е изключително важна, както казах, трябва да се проведе децентрализация на управлението, с повече отговорност, с повече надзор. Също така трябва да се проучи въздействието на различните модели на управление. Не смятаме, че трябва да има хегемония на ОДУ и квотите, трябва да се разгледат различните подходи към различните източници на риболов. Необходим е диференциран подход, защото от една страна трябва да отчетем потребностите и на дребния, дребните риболовни стопанства от крайбрежен вид, да се отчете също така различните рибни продукти, дивия риболов и проблемите на аквакултурата. Не е днес момента да а, гледаме назад и да отчитаме минали постижения. Смятаме, че приносът на организации, на риболовните организации ще бъде изключително важен за бъдещата ни работа. Ние трябва да свършим много работа за кратко време. Документа трябва да бъде готов на 11 декември за внасяне на изменения. Благодаря на всички, които дойдоха днес. Искам да кажа, че съм готова да изслушам много внимателно това, което ще кажете и ще се опитам да включа вашите идеи, доколкото е възможно в моя документ, за да можем да постигнем едно по-добро становище по зелената книга. Благодаря, госпожо Патрао. Да, от името на генерална дирекция на Еврокомисията е вторият изказващ се. Заповядайте. Благодаря в настоящия момент, а именно на преход от една комисия към друга, нов състав на комисията, искам да ви информирам за хода на процеса, така както се разви той до момента и така както се предвижда да се развива до година. 104 семинара, конференции, мероприятия, форуми бяха организирани до момента с общностни организации, институции, представители на местните регионални и национални власти и работещите, заетите в сектора. Остават ни още 14 допълнителни конференции до края на годината и така всъщност ще сме изчерпили всички възможни събеседници. И ще сме готови с материала, с емпиричния материал за бъдеща работа до година. Предложенията предложенията ще са важни за така наречения Impact Assessment за оценка за екологично въздействие. 30 външни експерта вече работят по изготвянето на въпросния доклад, чието, появя, чието поява се очаква до края на януари. От февруари на сетне, след огласяване на резултатите от дебата, ще преминем към вторият етап от този процес на оценка, когато ще се проучат всички предложени от държавите членки альтернативи. Както подчерта комисията в момента на стартиране на тази инициатива по Зелената книга, ние целим пълен анализ, задълбочено проучване на всичко свързано с тази политика, дори и с табутата й. След това комисията ще представи анализа и неговите заключения от този етап на диалога на парламента и на съвета. Това ще се случи според предварителния календар през месец април. Надяваме се, че тогава вече ще сме в състояние да анализираме и да откроим някои от главните оси ако не през април месец, то със сигурност през май, на 2 и на 3 май е предвидено заседание на, неформално заседание на министрите по е, рибна политика в Виго и след това конференция по същия този въпрос в А Коруня. До края на 2010 година всъщност разполагаме подготовка на всички документи, свързани с, с приключването на зелената книга и написването на бялата книга. Има четири основни елемента, по които протича нашия дебат. И това ще бъде бъдещия скелет. На първо място управлението. Управленските процеси, децентрализирани и регионализирани. Това се обсъжда с всички заинтересувани участници в диалога. Отчитат се мненията, становищата, за да можем да намерим отговор на всички нужди, колкото и да са специфичните. Може би ще ще ни се наложи да предложим изменения. Всъщност в Лисабонския договор е, са предвидени тези два вида процеса децентрализиране и делегиране на повече правомощия върху местните актьори, както и привличането им в процеса на взимане на решение. Друг един възлов елемент – припознат като такъв от комисията, е нов начин на достъп до средствата. Прави се, разли, прави се разлика между индустриалния и дребномащабния риболов, към които са насочени нашите финансови средства, както разбира се, не на последно място, средствата насочени към външни трети държави. Благодаря. От името на бъдещото испанско председателство, госпожа Санчес Трухидио от Генерална дирекция Рибно стопанство към бъдещото испанско председателство на Евросъюза. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Крайно съм удовлетворен от възможността да участвам в това изслушване в Европейския парламент, посветено на реформата на общата рибностопанска политика. Испания има сериозен риболовен отрасъл и проявява голям интерес към реформата а и в качеството си на бъдеща страна председателка на Европейския съюз има намерение да се захване сериозно с този въпрос през първото полугодие на следващата година. Необходимо е без съмнение да се реформира общата рибностопанска политика и понеже става въпрос за управление на един застрашен ресурс. От 2002 година насам поради международни ангажименти, а и по собствена инициатива, Европейският съюз е поел нови задължения. Подходът на екосистемите, интегрираната морска политика, максималните устойчиви добиви, премахването на практиката на бракуване на улов. Е, това ще бъдат основните опорни моменти на реформата. Премахването на брака не се свежда единствено до подобряване на риболовния инвентар. Е, в много случаи е, уловът се изхвърля, просто защото е изчерпана квотата. И е много важно, е, според мен, да се отчете е, съображението, че в противен случай е, риболовният оператор, а и държавата членка биха били санкционирани. И особено когато става въпрос за риболовни зони, в които се ловят множество видове, Въпросът трябва да бъде е, преразгледан. Ако наистина сериозно гледаме на целта да премахнем бракуването на улов. Да, да, да, трябва да, да огледаме реалността и от друга страна наложените квоти. риболовът трябва да продължи да се управлява, като се установят предели на риболовното усилие. В това отношение контролът може да бъде осъществяван резултатно. Секторът трябва да води една добросъвестна отчетност и ако определим тавани на риболовното усилие, че значи нещата могат да бъдат различни, в зависимост от това дали риболовната зона е за един вид или за няколко вида. Няма една обща рецепта, няма едно общо е, решение. Риболовните зони са твърде разнообразни, интересите и практиката на отделните страни също управлението на риболова на основа на права би могло да е уместно за големите предприятия, обаче едва ли за крайбрежния, дребния риболов е приложимо. Е, там нещата са много сложни и още повече има сериозни социално-економически аспекти. Необходима ни е подкрепата на регионалните организации за риболова, необходими са ни партньорските споразумения трябва да ги укрепим. И що се отнася до външния аспект на общата рибностопанска политика, трябва да запазим е, натрупания инструментариум, да го укрепим, така че отговорния, устойчивия риболов да е, се отстоява на международната арена. Като разбира се, Европейския съюз е заинтересован да продължи да е, провежда риболов в международни води. Испанско председателство ще поеме своята штафета е, до година. През месец май ще има отраслова конференция, както и неофициално заседание на съвета. Както знаете, благодарение на Лисабонския договор е, ще действа председателско трио. Испания, Белгия и Унгария ще отговарят солидарно за председателството през едните 12 месеца което ще бъде добре за реформата. Благодаря ви, госпожо. Благодаря и бих призовала ораторите да се съобразяват с времевия регламент. Сега ще дам думата най-напред на господин Пастор за 10 минути. Председател на Консултативния комитет по аквакултура и риболов. имате думата за 10 минути. You, Благодаря, госпожо председател. Е, ще се опитам е, за тези 10 минути да споделя е, с вас най-общото отношение, което има нашата, нашата група по отношение на препоръките на комисията. Аква е нашият форум. Той е широко представителен. В него има представители не само на стопанските субекти, а и на НПО, и на други заинтересовани страни. Вече че нашият хоризонтален поглед е наистина доста широк. Създадохме си работна група специално за новите предложения на комисията. Работихме тази година по позиция, която все още не е окончателно приета. На пленарното заседание на АКВА следващата седмица е, най-вероятно ще бъде приета окончателната позиция и ще, и ще бъде разпространен доклад за това. Мога да, да кажа няколко неща от предварителен е, характер за съдържанието на доклада. Най-напред АКВА споделя констатациите от анализа на комисията Колкото наистина, според нас комисията посочва най-наболелите проблеми на рибностопанската политика по настоящем. В същото време Аква посочва, че през последните години са настъпили промени. Не малко е постигнато по отношение на, на управлението на капацитета. Е, има промени и в състоянието на запасите, така че да, е, становището на комисията е общо взето коректно, но, но малко по-песимистично, отколкото ни се струва уместно. А и не винаги е необходимо да се формулира нова политика. Според нас просто трябва да се е, полагат повече усилия за следване на възприетата политика. Що се отнася до риболовните права и собствеността върху тях, Аква се отнася положително към тази идея, обаче Комитетът определено не е на единно мнение, що се отнася до прехвърляемостта, до, до прехвърляемите риболовни права. Е, особено представителите на дребния риболов е, е, имат сериозни възражения и във всеки случай е, управлението трябва да бъде оставено на държавите членки по един по-децентрализиран начин. Що се отнася до устойчивостта, е, екологосъобразността, а и социално-економическата устойчивост, трябва да бъдат поставени в взаимно равновесие. Различни са приоритетите, но в крайна краща всички трябва да приемем, че ако няма риба, няма да има економика, няма да има и съответно социално благосъстояние или социална политика. Така че някакво приоритизиране в рамките на тази устойчивост е необходимо, но и трите елемента трябва да бъдат третирани съответно. От което следва, че са необходими показатели, някакви количествени цели. И разбира се, показателите трябва да бъдат научно обосновани, да, да бъдат възприяти. Да чрез допитване до всички заинтересовани страни. Както казах, АКВА подкрепя децентрализирания подход. Има две равнища на този подход. От една страна става въпрос за регулиране на улова и разбира се и научните среди, и държавните администрации трябва да направят необходимото, защото контролът върху улова да бъде по-ефикасен. Аква не би подкрепила създаването на някакви нови структури, на някакви нови комитети по риболова, които да са нещо като среден слой или равнище между Аква и регионалните комитети. Ам... И, и така, действащата структура от, от органи и форуми е, на нас не се струва доволно уместна. Е, като ние ще разгледаме и възможността за по-подробен анализ на положението в малките е, риболовни зони, понеже някакси на този етап не можем да им намерим мястото в действащата система на управление. Е, що се отнася до биологичните аспекти на управлението, ние имаме е, съмнение е, за приложимостта на максималния устойчив улов или добив е, навсякъде, във всички риболовни зони. Що се отнася е до евентуалното намаляване на, на добива и на, на улова, според нас решенията трябва да бъдат вземани по конкретна риболовна зона. А идеята е, целият улов да се стоварва при определяне на по-висока квота се ползва с известна подкрепа, макар и отново подходът да, да следва да бъде, според нас, диференциран по риболовни зони. Що се отнася до разделението на, на квотите, ние смятаме, че определена гъвкавост следва да се е, даде и особено по прехвърляне на квоти между държави членки, а дори някои смятат, и прехвърляне на квоти между държави членки и трети страни. Необходимо е да, да се разгледат и тези възможности за гъвкавост. По-нататък, госпожо председател, що се отнася до връзките с пазара, Ернстен Янг наскоро е, направиха анализ, проучване на пазара е, по поръчка на Европейската комисия – и е, докладът на Ерстен Тянг е, насочва вниманието върху адекватното предлагане на пазара, економическата устойчивост на операторите, разбира се, устойчивостта на запасите и местообиталища. Анализът трябва да бъде пределно широк. За сега изглежда всички усилия се насочват към първичното производство, а, а, а не се гледа на пазара като на едно цяло. Да не забравяме още повече, че пазара в Европейския съюз е част от световния, от международния пазар. Е, ще видите, ако вземете е, е, ръководствата, публикувани от различни неправителствени организации, много от риболовните зони на Европейския съюз са на червено, за разлика от други. След това социално-економическият ефект е не само в морето, а и на сушата. Е, ще видите, че ако намале е, предлагането на сурова рибна продукция на сушата, около 130 хиляди работни места именно на сушата ще бъдат застрашени. Така че трябва да се привлича, между другото, е, е, суровина за преработка, както от Европейския съюз, така и от трети страни. Някои от преработвателните предприятия не биха оцелели, ако няма достъп до вносна продукция. По-нататък, госпожо председател, що се отнася до пазара, въпросът е не само за крайните цени, а и за себестойността на продукцията. Е, рибните аквакултурните продукти са в пряка конкуренция с други хранителни продукти и източници на, на белтачини, както и с продукция от внос из, от трети страни. Освен това, свръхкапацитета на флота е пряко свързан с себестоеността на крайната продукция. И накрая, госпожо е, председател, що се отнася до устойчивостта на производството в Европа, Аква определено настоява да се запазят економическите стимули е, за екоетикетиране, трябва да се предложи ясна схема от минимални стандарти за сертификация за осведомяване на потребителите, свободата на избор и стимулирането на пазара. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Пет минути за Хавиер Гарате. Много благодаря, госпожо председател. Както казахте всъщност, аз съм в момента представител на Европеш, а не на моята Испанска федерация. Имаме обща позиция. Европеш и Кохека, което е Испанската асоциация. Тази позиция ще бъде представена от колегата. Телеграфично бързо ще опитаме да представим нещата. Нашата политика е основана на политиката на познание, защото си даваме сметка, че не можем да продължаваме така както сме карали до момента, тъй като 59% от състоянието на рибните състоянието на 59% от рибните запаси не се знае със сигурност. Имаме нужда и от правна сигурност и затова сме уверени всъщност, че ще имаме нужда от много повече финансови и човешки ресурси, за да може да продължаваме нашата научно-изследователска и развойна дейност. Затова предлагаме да се създаде Европейска агенция за по изследователската работа в тази сфера. Смятаме, че подкрепята на сътрудничеството между изследователите в бранша е от ключово значение. Друго нещо важно е управлението на рибните басейни. Те трябва да бъдат управлявани в дългосрочен е, план и да се основават на научни данни. За 2015 година и максимално допустимия улов трябва да сме възможно най-гъвкави и да отчитаме и социално-економически аспект. Води се в момента дебат за това как трябва да се управлява рибната политика и правата за риболов. Както каза Аква, има сблъсък маломерната флота, маломащабната флота е против, океанската флота е за. Особено тук в Средиземноморието се усеща този сблъсък за това как ще се разпредели риболовното усилие. И по риболовното усилие пак има сблъсък и стълкновение на позициите на държавите членки. Няма още проведено проучване между резултават различните видове управление на риболовното усилие и на общия допустим улов. Ето за това предлагаме да се проведат такива научни изследвания, които да подплатят бъдещия дебат. Прекратяването на бракът следва да се провежда от рибен басейн от един към друг, с други думи по-отделно за всеки случай. За относителната стабилност, това понятие, госпожо председател, ние, испанците, сме и сам войната е войн, както се казва, защото защитаваме особена позиция тъй като смятаме, че има и плюсове и минуси. Няма идеална система, няма идеален критерий. Но вместо да из, отхвърлим изобщо до сега съществуващата система, по-добре е да стартираме обмяна нещо на борса на тези квоти, които да се използват от едни, ако други не са успели да ги изчерпят. Ето така ще успеем да отговорим на промените настъпили от, в последните 20 години, когато се определиха тези квоти. 12 мили и достъпа до тях има консенсус и трябва да се запази. Без обаче да се забравя да се пригоди определението давано на дребномащабния крайбрежен риболов. И сега на последно място, във връзка с структурната политика, бъдещият Европейски риболовен фонд трябва да позволява да се покриват всички бъдещи елементи на ОПР, на общата политика по риболова. Особено на тези, които подкрепят връзката и взаимодействието между научните среди и риболовния бранш. Те ще способстват за опазване на морската среда по добре подбрани риболовни съоръжения, прекратяване или намаляване на брака, Имаме много предложения, разбира се, с конкретен характер в какво точно да се инвестират средствата. И не на последно място, подпомагане на достъпа до финансиране. Парите трябва да стигат за всичко и за всички, особено за бъдещите управленски механизми. Ще дам думата сега на други, за да продължат с другите теми. Благодаря ви, казва госпожа Фрага. Господин Консилио има думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа като анализирам някои конкретни моменти в структурните недостатъци и капацитета. Ние смятаме, че трябва да проучим различните ситуации в различните държави членки. Не може да се приеме един подход за всичко. Всяка държава има своя флота, свои конкретни ресурси, следователно и когато говорим за капацитет, трябва да има актуализирано проучване, за да се определят други критерии, не само да се измерват тонове и мощност. А, всичко това е включено в документа за реформата. Има различни становища във връзка с, с различните мащаби на риболова. А, може да се стигне до а, концентриране на права и на мощ в ръцете на индустриализирания риболов, а ние смятаме, че избора трябва да бъде оставен на държавите членки, където това се направи. Това трябва да е съчетано с а, предпазни мерки. Във връзка с стратегическите цели, в Зелената книга се въвежда иерархия във връзка с економическата и социалната устойчивост. Тези фактори според нас трябва да бъдат а, еднакво важни, те трябва да бъдат, а, да не бъдат еднакво важни, трябва да бъдат иерархизирани. Работната заетост би трябвало да остане приоритет, а, както във връзка с привличането на млади хора в професията и поддържането на равнищата на работната заедост. Необходими са мултифункционални планове за обучение. В момента това липсва. Във връзка с, с системата за вземане на решение, Кохека е в, е, за въвеждането на общи ръководители ръководни принципи и ем, законодателна рамка. Правомощията за вземане на решение би трябвало да бъдат делегирани на регионално равнище, за да няма рецентрализация на правомощията. Комисията предпочита да има децентрализация. Във връзка с съвещателната роля, съвещателния, консултативния комитет би трябвало да бъде консултиран дори тогава, когато той има а, е, отрицателно становище. Становището на комитета не би трябвало да бъде игнорирано. Ние сме изненадани, че в Зелената книга не се говори за социален диалог който би трябвало да бъде отчетен. Когато говорим за голямата отговорност на операторите, виждаме едно противоречие между подхода отдолу нагоре, споменат в е, Зелената книга и командно-административния подход в други документи. Ние сме против против това да се заплаща за разрешително за а, риболов. Всички знаят, че а, сме в период на криза. Има а, допълнително бреме за разрешителните за риболов, особено за риболов в а, малък мащаб. Необходимо е да се отчете социалните и културните а, стойности и ценности. Във връзка с намаляването на капацитета, всяко решение би трябвало да бъде предшествано от економически анализ. Не може да се намалява капацитет приоритета само на базата на териториална диференциация. Би трябвало да се отчете ролята на малките и средните предприятия и дребния а, крайбрежен риболов, както и а, риболов за удоволствие. Благодаря. За пет минути давам думата господин Филип Алфонс от синдикалната организация European Transport Workers Federation, Федерация на европейските транспортни работници. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, че ни че ми давате възможност да участвам в вашето мероприятие. Да представя моята организация. Тя е с паневропейски, всеобщ европейски характер и Представляваме 2 милиона и половина работници от сектора, участващи в работата на сектора в около 40 държави. Работим като браншова синдикална конфедеративна организация. Участваме и в други асоциативни конфедеративни съюзи, които представляват всички засегнати от риболовната политика браншове пред европейските институции. Може би ще се изненадате, <laughs> ако ви кажа, че нямам специално мнение по въпроса за зелената книга. Днес бих искал да говоря по-скоро за нещо, което липсва там, а именно социалното измерение на ОПРЕ. През 2002 се проведе предишната реформа и се изпусна възможността да се говори за това социално измерение, така че днес не можем да си позволим отново да забравим социалната устойчивост на тази европейска политика по рибното стопанство. Това е точно толкова важно, колкото и професионалната квалификация, условията на живот и работа на екипажите, обучението, охраната на труда и изобщо привлекателността на целия сектор с оглед на наемане на нови работници и на тяхното задържане в професията и в бранша. Това е важно, това е ключово. Още от самото начало европейската политика по рибното стопанство сякаш изпусна от внимание тези тези социално наситени елементи и се съсредоточи повече върху техническите подробности. Така че сегашното ново издание на реформата трябва да поправи тази грешка и ние да прегърнем тези социални измерения. Липсата, липсата им би била непростима. Има неща, които чакат да бъдат е, урегулирани, като например взаимното признаване на званията и квалификацията, които следва да бъдат финансово подкрепени, за да намерят място в ОПР. Това може би в по-дългосрочен план, в по-кълкосрочен план – иммиграционните потоци иммиграционните потоци и тяхното участие в социалния диалог и в колективното договаряне. Това е начин за, обо... за избягване на обострени обстановки. Нека да помислим как да модернизираме флотата, да интегрираме обучението по риболов в по-голям образователен контекст – за да може за да можем да спасим натрупаните до момента експертни знания. Нещо друго, което искам да подчертая е необходимостта от охрана на труда и хигиена на труда. Флотата вече е морално остаряла, така че при такива условия са от вопиюща нужда нови и консолидирани статистически данни по въпроса. Само така ще успеем да адаптираме по, регламен... по регулаторен начин с регламенти и регулаторни механизми спазването на изискванията за охрана и безопасност на труда. Има много правни луфтове в съществуващата в момента правна рамка. Нещо друго. Трудовите възнаграждения трудовите възнаграждения, социалните облаги и премиите. Социалният диалог е призван да играе важна роля в тези преговори, затова трябва да се подсили, особено в някои държави, където който не, почти не съществува. Трудовото договаряне трябва да вземе предвид е, както преговорите по трудово възнаграждение, така и ползването на субсидии. Съжалявам, не можах да свърша, но само за 5 минути Трудно е човек да каже всичко. Да, знам, казва, казва председателката, до година са предвидени много конференции за специфични дебати. Благодаря ви, благодаря ви, че спазихте времето и че добре изложихте мнението си. И сега даваме думата на поканените от така наречените РАКС, регионални консултативни комитети. На първо място представителя на РАК за северните води. Господин Андерсън, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за поканата да присъстваме на заседанието на вашата комисия. Мога да кажа, че тъй като съм първия от седем представители на регионалните консултативни комитети. Причината за нашето присъствие тук е реформата на политиката в областта на риболовството. Именно а, за това сме тук. Набрахме опит в работата си на регионално равнище. Що се отнася до мен, а, консултативният съвет за Северно море започна своята работа преди около 5 години макар, че ние го казваме, смятаме, че сме допринесли за подобряването на политиката по риболовството в нашия регион. Това е една всеобхватна задача, това е един комплексен документ, не можем да отразим всички аспекти, но искам да подчертая някои от аспектите. Мога да кажа, разбира се, че се проявява значителен интерес в регионалните консултативни комитети от реформата. И преди около месец проведохме една съвместна конференция, на която обсъдихме част от това, процеса на вземане на решение за бъдещата политика – Проявен беше много интерес, голям интерес. Имаше около 120 участници, представляващи различни интереси, различни отрасли в риболова. Това беше двудневна конференция, посветена на тази конкретна тема. И няма да се изненадате, когато кажа, че регионалното измерение на общата политика в областта на рибарството е а, сред основните приоритети на консултативните комитети. И на базата на нашия опит е, от петгодишната ни работа, ние е, искаме да развием е, работата на регионално равнище. Мисля, че всички ще се съгласят, че ако продължим с микроуправлението, с а, а, детайлизирани решения, това не е устойчиво развитие. Именно това е една от причините, поради която сегашната политика не е постигна заложените цели. Разбирам, че от днес нататък парламента ще бъде дори по-ангажиран с тази политика от преди. И не мисля, че вие имате интерес да седите тук и да обсъждате дребни подробности в приложната работа в сферата на риболовството в Европа. По-скоро би трябвало да се занимавате с големите въпроси и да се остави администрирането на политиката в областта на риболовството на друго равнище. В общи линии се постигна съгласие на конференцията по това как как трябва да изглеждат моделите. Там имаше различни становища, както и по ролята на, на регионалните консултативни комитети. Ние сме съгласни обаче с общата насоченост да, в развитието на бъдещата политика. И мисля, че е важно да се каже, че имаме рег... орган на регионално равнище, който е, а, в който могат да членуват и да участват различни страни. Там участието е доброволно. Това е един прозрачен модел, в който се обсъждат политиките, свързани с риболова и управлението на риболовните дейности. припомням, че това решение беше взето в 2002 година. И това, което е важно, е, че финансовите ресурси са необходими за да може консултативните комитети да се справят с изискванията а, към тях. Имаме твърде малко финансови ресурси в момента. и администрирането на финансовите ни ресурси е твърде комплексно и времеемко. А това време може да се използва по-добре за обсъждане на други проблеми. И това е един проблем, който трябва да се реши. Както казах, има различни становища по различните модели и как да ги организираме. Едно от тези становища е, че трябва да се създаде регионален орган за различните води, който да има правомощия да а, взема административни решения и би трябвало да има добро сътрудничество между заинтересованите страни, държавите членки и комисията. В заключение, както казаха и други е, хора на тази конференция, че трябва да има два органа. А, в този контекст беше също така казано, че е, трябва да им да се даде по-голяма отговорност на економическите субекти за управление на риболовните дейности и ежедневните проблеми, свързани с риболова, за да се постигне спазването на е, изискванията трябва да имаме по-точни правила и по-голяма отговорност на ангажираните в тази сфера, за да се постигнат целите на тази политика. Приключвам и искам да кажа, че ние допринасяме със становищата си по новата политика, е, чрез заседания, които се провеждат, включително и в Брюксел, където се обсъждат нашите становища и приноса ни към новата политика по риболови. се надявам, че ще имам възможност да обсъдя с вас отново дългосрочните решения по управлението на риболова и как ще можем да допринесем за устойчивото използване на запасите, за да можем да постигнем и максимално ни улови. Благодаря, господин Андерсен. Давам думата сега на господин Йохансън, председател на РАК, регионален консултативен комитет на Балтийските води за 8 минути. Eh, CFP-reformeringen 2002 innehöll ju egentligen ett stort Госпожо председател, в 2002 година се сложи началото на един голям експеримент с регионалните консултативни съвети. Трябва да отчетем, че в началото смятахме, че това е начин комисията да се отдалечи от различните трудности с организациите а, в тази сфера. Сега виждам, че, ще, че се постига нещо друго. Ще се опитам да следвам една обща нишка в изказването си. Мисля, че е чудесно, че толкова много хора, при това толкова умни хора в сферата на риболова и а, са вложили толкова много усилия в тези регионални консултативни съвети, ако се продължи с това и ако не се впуснем в лобиране, би трябвало да се променят е, съветите. Нямам правомощия да споделям точната ни позиция, тъй като следващата седмица ще се проведе едно заседание, където ще говорим много, включително и по телефона. И а, малко преди коледа ще внесем а, документ в писмена форма в комисията. И тогава ще можем да кажем съвсем ясно какви трябва да бъдат реформите в регионалните консултативни комитети и как виждаме нещата в Зелената книга. По зелената книга мога да кажа, че за първи път в нея има една голяма откровенност е, и за първи път се признава, че сегашната система не действа и че трябва да се реформира цялата система и че е необходимо система, която да отчита новата роля на Европейския парламент, на консултативните съвети и на комисията. Мисля, че това може да бъде едно устойчиво решение. Ако а, говорим за първата точка във връзка с Балтийско море, аз всъщност, разбира се, отчитам сложността и комплексността. Всъщност може да се каже, че общността не е имала обща политика в областта на рибарството и това защото условията са много различни. Това се отнася и за Балтийско море. Именно за това ние постигнахме съгласие, че макар, че има основания за промяната на относителната стабилност, няма съгласие във връзка с обсъждането на подробностите по този въпрос. Би трябвало да запазим онази част по която се водеха дебати в продължение на 25 години в Балтийско море. Не става дума за това, че е, има несъгласие по а, риболовните стопанства. Необходимо е да се развие а, обмена в Балтийско море. Това може да се направи между различни страни или между организации на производители. По въпроса за управлението сме съгласни с казаното. В Балтийско море има много добри условия а, имаме добри условия, трябва да има много ясна линия от страна на регионалните комитети, да не се продължава с структурната политика. Лично аз не смятам, че има основание да се водят обсъждания против против пазарните решения, ние би трябвало да направим онова, което са направили други държави и да създадем нашата структура съвсем ясно, като отчетем всички биологични фактори и а, факторите свързани с а, дребномащабния а, риболов. Не можем непрекъснато да искаме пари за една система, която не работи. Ние смятаме, че Балтийско море ще стане център за нещо като а, изпълнение на новата реформа. Нашите нови приятели в Балтийски региони правят това. Полша, Дания, Швеция изпълняват това. Именно за това е важно един път за винаги да се постигне някакво равнище на капацитет в риболова и това трябва да бъде дефинирано простичко, като законен риболов. Не става въпрос само за изчисляване на тонаж. По въпроса за регионализацията, бихме искали да постигнем някои неща, бихме искали Европейския парламент да продължи да работи по реформата в регионалните консултативни комитети. Не става въпрос да се създаде един голям бюрократичен орган, но е необходимо да има някакво укрепване на нашите органи. Би трябвало да имаме някой, който да а, разглежда отделните оценки на запасите в Балтийско море. Това е много важно. Не става дума за това какво ни казват биолозите, не става въпрос комисията да ни дава информация. Трябва някой да прави това на ежедневна основа, тъй като оценката не се разбира много, макар че има твър... обратни твърдения. Защо трябва да се направи това? Защото професионалният риболов до този момент е допринесъл много малко за структурата на нашите взаимоотношения. И а като се промени а, като се променят съветите на биолозите, всички страни ще се ангажират повече и това ще доведе до по-добро разбиране от всички страни. Няма да се Пускам в ролята на консултативните комитети, тъй като това ще се обсъжда следващата седмица. Но трябва да подчертаем, че някои държави бяха много активни, докато други не бяха толкова активни. И често се питам как може да се подобри това положение, какви трябва да бъдат бъдещите принос. Искам да ви благодаря за възможността да говоря пред вас и се опасявам. Всъщност няма микрофон. Сега, в продължение на 8 минути, господин Осинейт. Благодаря, госпожо председател. За разлика от колегите си, аз не съм председател на Северо-Западния регионален консултативен съвет. Става въпрос за нещо, което понякога се забравя в тези форуми, е, е, а именно председателят е, в момента е в морето и лови риба. Та ме помоли да го заместя и се извинява. Имайки предвид, че е, Северо-Западния съвет не е приключил дискусията, макар че е, тече един много подробен съгласователен процес за изработването на позиция на съвет. Значимостта на темата и предизвикателството, което тя представя, определено заслужават е, такова внимание. Териториалният обхват на Северо-Западния съвет е, е, включва Западна, Северо-Западна Шотландия, Ламанша около Великобритания и до Френския бряг и представя, ако щете, микрокосмос на всички аспекти, на цялата сложност и многообразие на мнения и интереси. И това е сериозно предизвикателство пред всички, които се опитват да отстояват значими позиции. Съветът няма да отговори на всички въпроси, зададени от комисията в Зелената и книга. Вниманието ни се свежда единствено до онези въпроси, по които регионалният консултативен съвет смята, че би могъл по-осведомено да даде становището си, имайки предвид, че има редица други общоевропейски организации, а и национални форуми, които също участват в процеса на обсъждане. Ние споделяме становището с колегите от другите е, регионални съвети, че определено е необходима реформа, основаваща се на определени принципи, сред които е постигането на равновесие между биоекологичните съображения, които са от първостепенно значение и економическите съображения. Една от най-големите трудности, с които се сблъсква риболовът, е липсата на определеност, липсата на сигурност. В тези условия отделните решения се вземат твърде трудно и е на лице сериозно безпокойство за просъществуването на сектора. В рамките на съвета има доста разногласия по отношение, например, на това дали да се запазят ОДО или пък да се премине към альтернативната система на контрол върху риболовното усилие – но тук определено възниква въпрос за относителната стабилност на режима. И, и цялата тази дискусия ще бъде отразена в доклада, който ще представя. Що се отнася до регионализацията, съветът като регионален орган, мисля, естествено е предразположен към регионализиране на аспекти от общата рибностопанска политика, така че решенията да бъдат вземани там, и всеки случай по-близо до мястото, върху което се въздейства. По-нататък целият въпрос за действието на регионалното измерение трябва да бъде третиран с участието на всички заинтересовани страни, представители и на отрасъла, и, и от научните среди, и от държавните администрации, така че отрано да сме наясно какъв ще бъде механизмът за вземане на решение. По-нататък, що се отнася до свръх капацитета на флота. Не бива да се подхожда опростенчески към този въпрос, както и към въпроса за аудитирането на капацитет. Решенията трябва да бъдат вземани по-отделно, по риболовни зони или, или по страни. Що се отнася до научната обосновка, тя е сериозно застъпена. Науката поначало присъства в разговора за риболова. В повечето случаи е на лице висока неопределеност на състоянието на запасите от съответните рибни видове. Новата обща политика трябва да ни изведе на пътя към преодоляването на тази неопределеност, която е абсолютно недопустима нито от екологическа, нито от економическа гледна точка. И ние бихме искали да, да бъде извършен някакъв преглед, някаква проверка, благодарение на която да се установи категорично дали са необходими промени е, по отношение на научната обосновка. Необходима е много ясна оценка на управленските методи в риболова. Твърде опасно е тук да се подхожда на принципа универсална рецепта, който едва ли е подходящ. След това на лице е целият въпрос за взаимовръзката между търговската, риболовната, екологичната политика. Това взаимоотношение трябва да бъде категорично развито в новата рибностопанска политика. Не може общностния риболов е, да подлежи на изисквания, които не се прилагат за конкурентите. Е, благодаря ви, госпожо председател, и ние се ангажираме до коледа да ви запознаем с окончателната си позиция. Благодаря на господин Окинейде. Сега за Дон Антонио Кабрал 8 минути. Благодаря, госпожо председател. И нека кажа, че ние високо ценим вашата привързаност към въпросите за общата рибностопанска политика. Какви са външните измерения на общната рибностопанска политика? Какви са нейните цели? тази връзка ще засегна регионалните организации за управление на риболова, споразуменията за партньорски взаимоотношения в областта на риболова, търговията, пазарите, преработвателната промишленост, управление, отговорност, структурна политика, научна обосновка. Действащата е, обща рибностопанска политика не съумява да преодолее сериозните проблеми в риболова, в това число свръхкапацитета, на флота, прекомерното субсидиране, намаляването на запасите. Например, подхода на Европейския съюз към намаляването на броя на риболовните съдове не е най-подходящ за решаването на проблема за свръхкапацитет. И нашият регионален съвет не споделя изцяло констатациите от анализа на Европейската комисия – в зелената и книга, е, нито някои от насоките, които комисията предлага. Основната цел е да се насърчава отговорен и устойчив риболов, както екологически, така и социално-економически. И тук е, целта би следвало да бъде един конкурентно способен и рентабилен европейски риболов, който би предлагал на общоевропейския пазар висококачествена продукция. Тази цел следва да бъде координирана с целите в други области на политиката на Европейския съюз. Кои са трите основни направления, както вече казах, нека повторя, на външните отношения по общата рибностопанска политика, първо, регионалните организации за управление на риболова, по-нататък споразумение за партньорство в областта на риболова и накрая търговия, пазари и преработвателна промишленост. Що се отнася до регионалните организации за управление на риболова, липсата на риболовен интерес, така да се каже, води до загуба на политическо влияние. А общата рибностопанска политика следва да насърчава устойчивото управление на риболова чрез следене за спазването на поетите задължения, управлението на капацитета, подобреното управление и така нататък. Необходимо е да бъде постигнат баланс между отделните субекти по достъпа им до ресурси. Зачитането на поетите ангажименти следва да бъде най-висок приоритет – основан на научните оценки. Хармонизацията на регионалните организации за управление на риболова по хоризонтални въпроси е от съществено значение. Що се отнася до второто поколение споразумения за партньорства в областта на риболова, политиката следва да насърчава финансовото участие на общностите за подобряване на техническите условия по изпълнение на споразуменията, повишаване степента на участие на заинтересованите страни в преговорите, по-висока степен на научна обосновка, прозрачност на управлението, насърчаване на съобразността на практиката с приетите решения. Необходимо е разграничение между себестоеността на достъпа за е, далекоокеанския риболов и от друга страна финансовия принос на споразуменията за партньорство за преодоляване на бедността. Без възможности за риболов не е възможно да се търсят връзки с други страни, с трети страни. Ето защо е необходимо добро управление на риболова. И в тази връзка Европейската комисия би следвало да увеличи кадровото си обезпечаване, а от друга страна да възложи правомощи на държавите членки по администрирането на споразуменията за партньорство. Най-сетне търговия, пазари и преработвателна промишленост. Анализът по зелената книга е непоследователен в това отношение, е твърде опростенчески, не отчита решаващата роля на тези елементи за постигането на окончателните, на крайните цели на политиката. Недооценено е значението на преработвателната промишленост, а споразуменията за достъп до пазара са от съществено значение за уравновесяването на интересите на страните. В областта на търговията Европейският съюз следва да утвърждава устойчив и отговорен риболов чрез една ефективна търговска политика за балансиране на предлагането на европейския пазар. Условията трябва да бъдат равноправни, независимо от това дали продукцията е от европейски происход или от внос, при спазване на действащите международно правни актове. Условията за достъп до пазара следва да играят своята роля за допринасяне на устойчивостта на риболова както в Европа, така и в трети страни. Повишаване на конкурентоспособността на всички подотрасли на риболова. Разработване на съответните контролни механизми за съблюдаване на пазарните правила повишаване значението на научно-изследователската и развойната дейност, създаването на прозрачен механизъм за документиране на разликата между цените на едро и цените на дребно. Подобряване на прозрачността и на и потока на информация по цялата верига. Ударението трябва да бъде поставено не просто върху цените, а и върху себестойността на първичното производство и преработката отговорност и управление. Новата политика следва да се основава на модела отдолу нагоре. Трябва да се децентрализира. Регионалните консултативни съвети следва да бъдат съответно представени в преговорите между държавите членки и с трети страни. Европейската комисия следва да изнамери подходящия механизъм за отчитането на становищата на заинтересованите страни в хода на преговорите. Структурна политика. Приоритетът, е, приоритети трябва да бъдат определени в съответствие с целите на политиката. Що се отнася до управлението на капацитета и по-специално за рибата тон и подобни е, видове, Европейската комисия следва да създаде нова система. И най-сетне приносът на науката всяка реформа, на който и да било стопански отрасъл, следва да се основава на най-добрите независими научни експертни становища. И по въпроса за свръхкапацитета, изследванията трябва да бъдат пределно задълбочени да отчитат спецификата на всяка риболовна зона. Сътрудничеството между заинтересованите страни и научните среди трябва да бъде непрестанно. Благодаря. Благодаря. Следващите 8 минути са за председателя на РАК, господин Максуин РАК, регионален консултативен комитет за пелагически видове. Госпожо председател, благодаря ви за възможността да се включа във вашите обсъждания. От известно време вече се признава, че институционалната рамка на общата политика има известни недостатъци и мисля, че един от основните недостатъци, които беше а, отчетен е липсата на принос а, на ангажираните лица и това се подчерта от представителите на регионалните консултативни комитети. Ние винаги сме смятали, че създаването е еволюционен процес и най- положителната функция, в която може да се ангажираме, е развиването на дългосрочни политики. И се много се радваме, че в този процес е, си сътрудничихме много добре с неправителствените организации, защото мисля, че се поставя вече все по-голям акцент върху акредитирането на риболовните организации. Всички ангажирани лица трябва да допринесат към това. Днес задачата е ми е да се опитам да ви убедя, че ще бъде добре да се създаде една политика във всички обстоятелства, но ако разгледаме тук списъка на консултативните комитети, а, всъщност повечето от тези комитети са, се отнасят а, е, всъщност океанските, е, океанския риболов не е, отчита а, граници и а, риболова на Потасо а, а, и, например, на скумрията може да се извършва навсякъде. И а, част от миграцията на рибите а, в, в миграционния си път те минават в, през държави, които не са членки на Европейския съюз. И макар, че регионалните а, комитети а, се занимават с регионални проблеми, а океанския риболов не е член на този клуб. И тук вече е наистина много сложно например, някои океански видове могат да дадат основание на държави като Исландия да кажат, че ще, ще уловят още 100 хиляди тона скумри и също така още 100 хиляди тона сафрит. И това се подкопава от способността на вътрешните партньори да предприемат едностранни действия за опазването на рибните ресурси. Именно по тази причина се, не, съм, се оказвам в, в една особена ситуация като отправям пред едно предупреждение на парламента, насочено към регионализирането на риболова. Защото докато не а, уредим как ще а, действат нашите партньори, тук ще сме в една ситуация на централизация, децентрализация, защото би трябвало да има един силен субект в центъра, който да води преговорите с периферията. И също така си заслужава да се спомене и въпроса с брака. Трябва да кажа честно, че управлението на океанския риболов е всъщност може ли по-просто, защото ако а, се а, лови един рибен вид, няма толкова голям проблем с брака. Ние вярваме, че то океанския риболов може да се управлява много просто, защото ако се хвърлят малките риби, това съвсем очевидно, става съвсем очевидно на пазара. И в океански контекст контрола на усилието не е уместен, защото а, океанския риболов обикновено се съсредоточава вниманието си върху а, а, най-доброто качество. Това, което се опитвам да подчертая, е съществуващата разлика в управлението на риболова за, на различни рибни видове. Е, съчувствам ви в задачата ви да се опитвате да обедините много различни тенденции, не само по отношение на един рибен вид е, или много рибни видове, е, промишлен риболов и други види, видове риболов. Този баланс много трудно се постига, но трябва да се постигне. Може би решението във връзка с Северния Атлантически океан е да се убеди Норвегия и Фаройските острови да се присъединят към Европейския съюз, но не съм а, сигурен, че дори един такъв изкопоставен орган може да постигне това в краткосрочен план Исландия прави такива стъпки и се, съм сигурен, че преговорите по рибната политика с тях ще бъдат много интересни. В заключение се опасявам, че посланието, което се опитвам да а, внуша е, че няма едно решение за всички видове риболов, няма унифицирано решение, но въпреки това ние смятаме, че в контекста на постигането на устойчив и жизнеспособен бъдещ план за риболова. Това може да се постигне само чрез не, а, диалог с всички ангажирани лица, не само вътре в Европейския съюз, но и с външни партньори. И в този контекст, госпожо председател, един дразнащ факт, който се повдига по време на заседанията на океанския риболов, е, че, рибо, че, че той се използва като обща валута а, ние не искаме да се месим с други риболовни а, общности, но ние бихме искали да ловим риба а, в а, водите на Европейския съюз. Благодаря. И в заключение, последният рак, Средиземноморския рак, всъщност не регионалния консултативен комитет на Средиземноморието не отговори на нашата покана, така че сега даваме думата на западните води, на регионалния консултативен комитет по западните води. Да, извинете, след малко ще ви дам думата, господин Бадиола. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да да ви изложа нашето становище на южните средземноморски войни. Това е това е регионалния консултативен комитет, където е най-широко застъпен на маломащабната флота. Това е географски много застъпено явление с съответните социални и културни последици. Много благодаря, сърдечно всъщност благодаря за инициативата, подета от тази зелена книга. Защо съм толкова благодарен, защото по наше мнение настоящия управленски модел е провал. Провал по много причини, но липсата на гъвкавост е най-силната главната причина за това наше мнение. При нас има три региона, които могат да бъдат подведени под общ знаменател. Бискайския залив с и промишлени или полупромишлени флоти, така наречените иберийски войни, води с а, дребномащабни или средномащабни флоти и островните, островните води, където риболова е от изключително значение за просъществуването изобщо на тамошния економически модел. Когато говорим за ограничаване и намаляване, нещата са малко изкривени. И защо са изкривени? Защото комисията така и не се осмели да се произнесе категорично по въпроса за брака. Бракуват се и зрели индивиди, които стават за консумация, защото няма квоти. Това не бива да бъде пропускано повече. Що се отнася сега пък до пазара, не е възможно да сме устойчиви без гарантирани приходи за европейските рибни стопани. Не можем да ги оставим изцяло на течението, на произвола на съдбата в един толкова агресивен и наострен пазар, където играят и играчи от трети държави, където няма никакво регулиране, свързано с екологията, с конкуренцията, с безопасността и охраната. С други думи, нужно ни е равновесие. Равновесие, което да позволи на рибните стопани от Европа да оцеляват и да оцеляват достойно. При нас, както вече ви казах, е застъпено и дълбоко вкоренено дребномащабното измерение на риболова. По въпроса за достъпа до 12 морски мили, дори и да счетем, че дребномащабните флоти, и това е конс... имаме консенсус по този въпрос, не сме постигнали консенсус, консенсус по въпроса за достъпа или отказа от достъп до тия 12 мили. Дребномащабния риболов е против, а флотата за риболов, за далеководен риболов е за. Виждате, значи, че има основополагащи различия, принципни разногласия в рамките на нашия РАК, на нашия регионален консултативен комитет. Дребномащабния е, риболов е против, извинете, за, а далеководният е против. Що се отнася пък до експертните знания и изследователската дейност – не знам дали думата, която трябва да употребя е упреквам, но поне да ви обърна внимание за една инициатива под наш патронаж, инициатива на име гепето, така и не бе одобрена. Така и не разбрахме защо. Така или иначе останахме с впечатлението, че то останахме недеоценени. Опитвахме се да предложим модел за бъдеще, модел за бъдещо дългосрочно управление. Но за съжаление, председателя или представителя на комисията тъжно е, но е така, не знаеше какво значи рак, какво значи регионален консултативен комитет. Направо да се чудиш, направо да се хванеш за главата, докъде може да стигне бюрократичната европейска машина. Морска, интегрирана морска политика, това ще бъде последното ми твърдение, защото няма много време, но и тук като че ли сме забравени. Защото въпреки стажа, натрупания стаж в опознаването и в познаването на морската среда, риболовът сякаш е позабравен, защото не участва в машините и в механизмите за лоби. Нужни са, нужни им е, значи, научна подкрепа, нужно им е и поле за действие и инициативност. А, разбира се, и едно представителство с ам, колкото може по-еднороден характер, за да може посланията да са единогласни и да не създават объркване. И в заключение искам да подкрепя маломерната, маломащабната флота и подпомагането, субсидирането, което до момента и се и се отдаваше. Да, благодаря. Благодаря ви, каза госпожа Фрага. И аз съм на ваше мнение и аз смятам, че интегрираната морска политика трябва да бъде ключов, възлов момент в бъдещето на европейските политики, на европейския управленски модел. Не знам какво ще успеем да направим, но ще се опитаме. Господин Яник, заповядайте за съвсем кратко нещо искахте да кажете преди малко. No, <coughs> eh, grazie Presidente. No, io mi chiamo Ian... Благодаря благодаря, госпожо председател. Аз се казвам Яни, съм заместник-председател на консултативен съвет. Госпожа председателката ме помоли да се изкаже от името на Средиземноморския съвет. Аз по-късно ще се изкажа е, и от името на Италианското сдружение. Да се изкажа ли едновременно по двата двете си качества – председателката. Не, аз исках само да кажа, че Средиземноморския съвет бе поканен в това си качество, но не получихме отговор. Вие бихте искали, бихте могли, ако искате. Аз просто обяснявах. И поканихме, отправихме покана до Средиземноморския съвет, но не получихме отговор. А вие тук главно се изказвате от името на италианското общество, от италианското дружество. Така, сега председателката продължава. Имаме 30 минути за дебат. Моля, задавайте въпроси, не правете пространни изказвания. Задавайте въпроси. Господин Стивенсън е първият. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, крайно уместно е наистина това изслушване е, да се провежда тъкмо на 1 декември, когато съгласно влизащия в действие Лисабонски договор, Комисията на парламента по риболова получава правомощия за съвместно решение. Е, една от констатациите, които за мен е пределно ясна, е, че универсална рецепта няма. Не може да се приложи такова универсално решение за целия риболовен отрасъл. Тъкмо това през последните 29 години се доказва като пълен провал. Микроуправлението от Брюксел едва ли може да се нарече резултат. И още обаче в тази връзка не би следвало през глава да хукваме към един децентрализиран подход. И то пак по един универсален за всички начин. Ако с един аршин мерим, бихме се провалили в децентрализацията, така както се провалихме в централизацията би трябвало, както казаха тук е, колеги, е, системата на управление да бъде възложена на държавите членки. И аз съм напълно съгласен. Риболова в Европейския съюз е толкова многообразен. Тук говорихме и за е, далекоокеанския риболов, който е твърде специфичен в сравнение с останалите, че наистина държавите членки следва да определят на място кое е най-подходящо за състоянието на националния риболовен отрасъл. Бруксел, разбира се, доколкото е на лице обща рибностопанска политика, ще е, запази своята роля, особено що се отнася до опазването на запасите, но когато ограничаването на усилията – би било подходящо, то евентуално не и за далекоокеанския риболов. По отношение на който вероятно ще трябва да продължим с действащата система на общ допустим улов и квоти. Имайки предвид това многообразие, аз също особено държа и в това отношение докладчицата наистина поставя ударението – Та, та бих искал, когато говорим за най-отдалечените региони и определяйки определени условия за тях, следва да си дадем сметка, че имаме отдалечени периферни островни общности, които изпадат от категорията отдалечени райони. Шетландските острови, например. Те също заслужават особено внимание и се надявам докладчицата да го има предвид. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън. Господин Валеса. Благодаря, госпожо председател. Проблемът за регионализацията е много важен, е, както е осветлен и в Зелената книга. За Полша, за Балтийския регион – това е много сериозен проблем. Ние имаме дългогодишен опит. Регионалният консултативен съвет на Балтийско море е представител на, на сектора и пряко общува с европейската позиция. Но, а, комисия, извинете, но няма някакъв посредник, който би могъл да съгласува позициите между консултативния комитет и представителите на риболовните организации от държавите членки. В началото на тази година в Стокхолм бе подписана декларация за риболова в Балтийско море. Към края на декларацията се предлагаше е, да бъде създадена кръгла маса или някакъв регионален орган е, в състав от представители на регионалните консултативни съвети, и научните среди и други. Впрочем, това бе опит, е, бе направен опит в декларацията да се включи е, такъв текст, но той в края на краищата отпадна. И въпросът ми към Европейската комисия е как тя гледа на това състояние на нещата и въобще как, какво ще е бъдещето на регионализацията в бъдещата обща, е, извинете, обща рибностопанска политика. Госпожа Льовен. Е, Много интересно е да се чуе, че е явно на лице е, общо съгласие в подкрепа на регионализацията. Отбелязах си, че няколко от изказалите се посочиха недостатъци на зелената книга, най-вече в социалното измерение – и е напълно естествено всъщност е, по-настоящем е, да се отдава е, такова внимание на рентабилността на риболова и свързаната с нея социална сигурност. Тук са представени немалко заинтересовани страни е, и представители не само на професионалния риболов, но и на любителския риболов. Аз имам въпрос тази връзка относно е, срещата в Коруния, посветена на риболова. Ще могат ли представители на широката общественост на НПО да участват на тази среща или участието ще бъде запазено единствено за професионалните организации? Господин Хачтан има думата. Благодаря, госпожо председател. Винаги е полезно е, човек е, да чуе хора, които знаят е, какво приказват. Особено по такива важни въпроси, като реформата на общата рибностопанска политика. И както господин Стивенсън, аз също забелязах, че повечето оратори говориха за необходимостта от специфични решения. Добре е, че господин Стивенсън подкрепя главната насока на вчерашното ми изказване в комисията по риболов. Ако ние общо взето приемаме, че децентрализацията е добро нещо, не би следвало да подхождаме към целия въпрос за реформата на рибностопанската политика от регионализацията. Според мен регионализацията трябва да следва решенията за евентуални управленски решения на централно равнище. Убеден съм, е, че онова, което чухме днес, дава основания на моята позиция, а и удомачувам е, гласове за това. Да се премине от система онези е, риболовни държави, които чисто териториално сякаш имат наследствени права върху съответния риболов, да бъдат активно въвлечени в процеса на вземане на решения за бъдещото управление на риболов. Каза се тук за необходимостта да бъдат включени Исландия и Норвегия, че и Фариорските острови човек може аз известна завист е, да гледа на тези страни. Норвегия е, може да оказва далеч повече влияние върху състоянието на общата рибностопанска е, политика на Европейския съюз, отколкото Шотландия, е, моята страна, която членува в Съюза. Бих искал да запитам генералния директор. Имахме обмен на, на мнения преди няколко седмици с комисаря по риболова и тогава зададохме въпроса е, е, как е, би могло да се промени управлението на риболова в Европейския съюз, да, да бъде на Исландия да, да се споразумее. Комисарят се позова на прецедента с Малта, държавата, от която е самия той и сключеното споразумение, оговорката с Малта към момента на нейното присъединяване към Европейския съюз. Та, в тази връзка държи ли се сметка за реформата на рибностопанската политика в светлината на евентуални бъдещи членове? И накрая, освен ако не съм пропуснал нещо отказаното от господин Андерсън, не чух нещо конкретно относно главните принципи, които е, се предлагат тук. Е, децентрализацията, дали ОДО е, и квотите трябва да бъдат изоставени в полза на риболовните права и прочие. За Откривам списъка на оратори, ще ви прочета записалите се. Аз накрая, казва председателката, ще се изкажа, ако има време. Господин Кравчик, има думата. Благодаря, госпожо председател. Чухме много горчиви думи от е, почти всички наши гости, изказали се по реформата на рибностопанската политика, посочи се необходимостта от е, регионализация и от нещо още по-важно, а именно добрата оценка на големината на запасите. Това трябва да бъде акцентът на бъдещата обща политика. Без надежна информация, възоснова на която да установим какъв да бъде риболовния капацитет и прочие, последиците ще бъдат същите, каквито вече са на лице. Бих искал да попитам господин Йохансън от Балтийския консултативен съвет. Във вашето изказване, господин Йохансън, вие заявихте, че е необходимо да променим политиката, ако правилно разбирам, да се откажем от е, традиционното лобиране. Бихте ли пояснил какво точно имате предвид? И вторият ми въпрос към вас е за оценката, която вашия съвет дава на промишления риболов в каква степен той засяга отделните запаси. Господин Кун има думата. DRAX hier uns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 това отношение би следвало да се вслушаме е, в гласа на специалистите от отрасъла, които заседават в професионалните организации. И дали господин Йохансън не би могъл да ни запознае по-подробно със състоянието в Балтийския регион? и, и да видим какво е, сътрудничество се предвижда за в бъдеще между консултативните съвети и другите е, органи е, в международен план. Има най-различни формули. Знаете, по, по еди каква си формула се определя, че запасът е застрашен, спира се риболова. Две години по-късно се оказва, че е нищо подобно и онези учени, които наистина излизат в морето с риболовните кораби, наблюдават е, състоянието на запасите от първа ръка, би трябвало е, е, да бъдат по-активни в процеса на вземане на решения. Нуша Перейра, много бързо, ако обичате да зададете въпроса си. Да, тук бе спомената работата по хигиена и безопасност на труда. Докъде стигна законодателната дейност по въпроса? В момента се забави и ритъма на обмен на квоти и това искам също да поставя. Дали ще се проведе допълнителен процес по проучване на възможно подобрение. Благодаря, госпожа Патрао. Благодаря. Щях да спомена някои аспекти, които бяха засегнати. Например, по въпроса за консенсуса, искам също така да кажа, че всички повдигнати въпроси са засегнати в Зелената книга – а, сега искам да кажа къде имаме очаквания. Някой а, видова риболов а, в някои морета естествено ще предизвикат конкретни въпроси, но може би тези практични въпроси могат да се разглеждат в практичен аспект и конкретно. Има две неща, които отбелязах по които има голяма разлика в становищата на депутатите. Тук говоря за въпроса за ексклюзивната зона от 12 мили за дребен риболов и по въпроса за различните е, методи на управление и прехвърляемите права на риболов. По тези въпроси бих желала да е, попитам дали комисията и регионалните комитети е, дали имат някакви въпроси. Имам два въпроса. Един е от господин Гара за максималните устойчиви а, добиви. Искам да ви запитам дали бихте били а, дали бихте а, подкрепили това да се а, определя според съответните рибни стопанства, а не по рибни видове. И когато говорим за крайбрежен риболов. Е, това е проблем, който засегна господин е, Табиола. Има разлика между риболова в дълбоки води и крайбрежния риболов. Смятате ли, комисията смята ли, че може да се дефинира отново крайбрежния риболов и древния риболов? Може ли да имаме нова дефиниция за регионализирания дребен риболов без дискриминации за държавите членки, като се разглеждат регионалните комитети. Можете ли също така да разгледате и а, зоната от 12 мили? Две минути за комисията. Благодаря, госпожо председател. Преди да отговоря на въпросите, една оценка от моя страна. Да, комисията смята, че може да се изработи определение за маломерни, маломащабни рибни стопанства на основание на научни, економически и географски критерии по отношение на конференцията в А Коруния, да, наистина ще поканим представители на научните среди и на неправителствените организации. Тази конференция ще бъде съвме... организирана съвместно от Испанското председателство и от Еврокомисията. По въпроса за регионализацията, както вече посочи комисаря на едно заседание миналата седмица, комисията значи смята, че трябва да се стремим към максимума, към максимума предвиден в договора. Има много механизми, управленски механизми, които предвиждат децентрализиране, стъпаловидно при това, и създаване на нови регионални органи, които много ще приличат господин Валенса на това, което споменахте, че вече съществува в Балтика тези засилени регионални консултативни комитети ще отразяват общи позиции, ще правят предложения и ще взимат решения. Тоест, ние от комисията максимално ще подкрепяме децентрализационните процеси. Благодаря. Ще дам отговор сега на тези, които имат директни, т.е. преки и кратки въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ние вече изложихме позицията си за максимално допустимия улов. Ако не разполагате с този документ, пак ще ви го пратим. Но там става ясно, че има много тълкования на това понятие и трудно може да се стигне до консенсус в смесените рибни стопанства, тъй като там се смесват понятия, понятия свързани с квотите. Какво е позволено, какво не е позволено и няма как да се нагоди на максимално допустимия увод за различните рибни видове. Ето за това искаме да се приложи мярка за гъвкавост, която разбира се да бъде подплатена не само с превентивни мерки, а и с научни доводи и економически и социални такиви. Надявам се, че това ви задоволява като отговор. Да, благодаря. Следващия, следващия господин Андерсон ще отговори на зададения му въпрос. Благодаря. Jag försökte vara så konkret som möjligt utom... Аз се опитвах да бъда колкото е по- възможно по-конкретен. Освен модела на децентрализацията, съм покрепил предложението на комисията, на което ни е необходимо консенсус. Очевидно обаче, Последния период в общата политика показа, че намалява ангажираността в организацията поради това, че микроуправлението се съсредоточава в комисията това е свързано с техниките за подбор, оценката, риболовните принадлежности, организацията. Всичко това беше премахнато и ние мисля, че ние в Балтийско море сме хората, които могат да преценят това. Трябва да кажа а, на полския колега съвсем откровенно, че когато преминем към следващия период, а, смятам, че Полша има балансиран флот и ще може да лови риба изгодно. Трябва да видим как да се продължи това. Естествено, Полша е задължена да бъде ангажирана и да прави конкретни предложения. Аз винаги се вслушвам в това, което казват колегите. Естествено, някои от новите държави членки трябваше да предприемат много големи промени. Господин Бадиола, имате една минута защото преводачите трябва да напускат. Благодаря, ще бъда много кратък. По въпроса за дребномащабния риболов, Работното понятие е изключително морално устаряло, не отговаря в никакъв случай на съществуващата действителност и трябва да бъде преразгледан като понятие. Госпожа Патрао Невест, ние в е, Южния регионален комитет казваме, следното. Признаваме наистина, че дребномащабния риболов трябва да използва преимуществено достъпа до 12 мили, но никога с изключителен характер. Ето това е нашето становище. Благодаря. Добре, стана ясно, значи, стана ясен този принцип за свободния достъп. Много благодаря на всички за участието. Аз като председател е следва да се старая да приключваме на време. Не винаги е приятна задача. Бих искала да има повече свобода. Въпросът бе много интересен. Много благодаря на преводачите, казва любезно председателката, за тяхната ценна помощ. За сега приключваме днес сутрешното заседание. Продължаваме в 3 часа след обед. Благодаря.